κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο... Στη... Α, съгласно дневния ред, продължаваме с обсъжданията на потъпването на човешките права и основните свободи, член 44 от правилника за задейността. Първият ни дебат е относно положението на групата ЛГБТИ в Уганда. Преди да започнем нашата дебат, искам да ви обясна, че можете да използвате син картон или да се изкажете спонтанно като направите искане или по електронен път, или направите знак на председателството. Още от сега, ако обичате, обаче вземете думата а, като а, за изпотаните изказване. Господа Чоуинс има думата. Колеги, Радвам се, че имаме много широка подкрепа за този дебат. Тук сме днес, за да изкажем нашата солидарност към хората от сексуалните малцинства в Уганда. активи, активистите наистина са много смели и това е забележително, независимо от условията. Те казват, ние сме това, което сме, сме ние сме равни и искаме да бъдем свободни. Положението в Уганда е много тревожно. Беше убит един правозащитник неодавна и извършителят трябва да бъде изправен пред съда. Думите и е, казаното от министъра на етническите младсинства трябва да бъде заклеймено. Трябва не само да продължим с риториката, но и да има, да се предприемат мерки, за да могат хората с по-различно сексуално по-сексуален идентитет да бъдат свободни и да могат да упражняват своите права. Благодаря ви госпожа Матиас. Благодаря ви, господин председател. Защо също бих искала да благодаря на колегите от различните парламентарни групи за това, че успяхме да се договорим една толкова важна резолюция, както по отношение на съдържанието и така и по отношение на редакцията й. Не бива да забравяме, че дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация не е спазена марка на Уганда. За съжаление, има стъпки назад в това отношение по целия свят, включително и в държави членки на Европейския съюз. Ето защо смятаме, че е много важно да се припомни принципа за равнопоставеност между всички хора навсякъде по света. Не само в Европейския съюз, но и в страни като Уганда и всички споразумения, които сключва Европейския съюз, трябва да спазват споразумението от Котуно. Трябва изрично да се, да се забрани дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация. Не можем да стоим с скръстени ръце при убийствата на активисти или на тази млада трансгендър жена, която наскоро беше убита в Уганда. Така че трябва да се борим срещу сексуалната дискриминация на основа на сексуалната ориентация. Тя е не допустима както в Европа, така и по целия свят. Госпожа Каусбор има думата за една една минута. Повече 70 страни в света има такива престъпления. Ние се обърнахме към уганското правителство за подкрепа. Такова наказание не бива да съществува за акт, който не е престъпен, а именно смъртното наказание за хомосексуални действия. Хомосексуалността обаче е престъпление в Уганда и ЛГБТИ хората са предмет на насилие и дискриминация. Правителството не само позволява това да се случва, но те го и подклаждат. Трябва да застанем за човешките права. Европейския съюз трябва да настоява да се премахне смъртното наказание навсякъде по света. Искам да кажа на ЛГБТ и хората в Уганда, че Европейския е парламент е зад тях. Хомосексуалността никога не би трябвало да е престъпление. Е Благодаря. Госпожа Уорд има думата. В светлината на все повече и повече нападения над групата ЛГБТ в Уганда. Днешната резолюция е от голямо значение. Трима мъже гей и една жена транс джендър е, са били а, убити и първо нападнати и след това убити. Влушаването положението на групата ЛГБТИ в Уганда е много тревожно. Техните социални права са потъпкани, както и личните им права. Тук трябва да имаме по-широко и по-задълбочено сътрудничество с Уганда, за да могат да, да бъдат променени законите, които подкопават човешките права. Призоваваме Европейският е, съюз да подпомага е, неправителствените организации, които защитават е, човешките права. Също така призоваваме да има позиция да се, се противопоставяме на всички закони, които дискриминират хората. Старата колониална система няма място в 21 век следващи. Господин Тобе, благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по тази резолюция. По принцип, тя задава универсалното уважение към човешките права и Европейския съюз трябва да е водеща сила – при осигуряването на недискриминацията и сигурността на хората с различна сексуална ориентация. Но хората с различна сексуална ориентация не се, не се чувстват сигурно навсякъде по света. Това е ситуацията и в Уганда. Това бе обсъждано и в дискусиите по повод смъртното наказание, новата законодателна инициатива не би трябвало да се въвежда. Това е нашият ангажимент. Но виждаме хомофобска риторика, виждаме ситуация, където хомосексуални хора биват убивани – Международната общност трябва да следи ситуацията и помощта от Европейския съюз е обвързана с човешките права. Но от европейска гледна точка ние трябва да говорим, да поддържаме диалога както с правителството, така и с гражданското общество. Трябва да се опитаме да създадем по-добра ситуация за ЛГБТ и хората. Обръщам се към всички колеги в парламента да подкрепят тази резолюция. Става дума за подкрепа на човешки права и на върховенството на закона. Благодаря. А сега преминаваме към политическите групи. От името на НП, госпожа Волш. Недопустимо е сексуалната ориентация да продължава да се използва за повод за сериозно нарушаване на правата на човека по целия свят. Правата на ЛГБТ и общността са права на човека. Това, което се случва в Унганда и в Индонезия, се случва с, с участничеството на Европейския съюз. Дискриминацията срещу ЛГБТ и лицата нарушава на основните човеш... принципи, които са заложени в а, а, Декларацията на... за правата на човека. Европейския съюз има за е длъжен да защитава тези права и е длъжен да гарантира, че останалите институции също го правят. Много е важно да поискаме от новата комисия и съвета, съгласно ръководните насоки за ЛГБТ и лицата, да да дадат ясни инструкции за диалог, който се води с властите в Уганда като основната цел трябва да бъде борбата с хомофобията и дискриминацията на ЛГБТ общността и да защитаваме тези общности от, населен, от а, а, насилието. Сега е момента ние да сме а, ръководни, трябва да, да, да играем водеща роля и да защитаваме ЛГБТ общността, където и да се казвам като член на тази общност. Благодаря ви. А сега от името на социалистите и демократите Дам думата на колегата Асидо А, Домин инкистру та мадуа. Господин председател, за съжаление правата на ЛГБТ и хората не се уважават навсякъде по света и това и Оганда не е изключение. Тези хора биват атакирани брутално в тази страна. А Те заслужават равни права и равна защита като всички останали хора. Насилието срещу ЛГБТ и общността е израз на омраза. Трябва да променим тази нагласа. Трябва да бъдат преустановени тези престъпления. Трябва да сме смели и да говорим за тези факти навсякъде в обществото. Важно е да защитим и да Кажем, подкрепа на тази общност навсякъде по света. Тези хора не бива да бъдат дискриминирани. Независимо каква е сексуалната органи... Е, ориентация на хората и половата идентичност на дадено лице, те трябва в лицето на закона да са еднакви, да са равни. Много прогресивни закони бяха въведени в Европа за половата равнопоставеност и за брака между еднополови двойки. Благодаря, госпожа Агиос Либа. Благодаря, господин председател. Спомняме се дебатите през 2014 година, когато в Уганда беше прият закон за смъртно наказание на хомосексуалистите. Тогава е, международната общност реагира и закона беше оттеглен. В Уганда обаче е, хомосексуалистите хомосексуалността продължава да бъде престъпление по силата на наказателния кодекс и бива е, санкционирана и наказвана. Е, няма същевременно основни е, услуги като и медицински услуги, като образование и лечение хората с хомосексуална наклонност са заплашени в момента, включително и с смъртно наказание. Нашето послание трябва да бъде много ясно. Ние не можем да позволим нито една крачка напред по пътя към е, свободата и човешките права на ЛГБТИ общността. Е, Уганда трябва да е, да премахне криминализирането на хомосексуалността и Европейския съюз трябва да се възползва от своите политики, за да защити правата на тази общност. Госпожа you. Господин Андерсен. Благодаря. Брайан Васава бе убит с 10 удара с нож в главата, просто защото той е бил хомосексуалист. И сега правителството въвежда закон против хомосексуалистите. Хомосексуалистите в Уганда се страхуват за живота си непрекъснато. Разпространява се омраза и тази омраза трябва да бъде преустановена. Смъртното наказание трябва да бъде осъдено. Всички хора трябва да могат да живеят свободно и мирно. Европейския съюз дава над 578 милиона евро помощ за Уганда и ние носим отговорност. Крими... Инкриминирането на хомосексуалността не бива да продължава. Нека направим всичко възможно тази ситуация да бъде преустановена. Нека ЛГБТ и хората се чувстват свободно навсякъде по света. Благодаря. Госпожа Канго. You have the floor. African. Две африкански държави криминализират сексуалните хомосексуалните взаимо, взаимоотношения, а в четири от тях престъплението се наказва с смърт. Това е недопустимо. Цял живот съм се борила срещу дискриминацията. Като дете не може да си представя как, как, ще, как ще бъде живота ми, ако не бях от хетеросексуална. Много от разговорите, които слушах около себе си, окачествявах хомосексуалните като е, престъпници или нечисти. Боли ме, че, че все още е такова отношението в много страни в Африка. Не е достатъчно да ги осъждаме, да звучим смело или тъжно. Не, трябва да насърчаваме и програмите за образование и диалога с смешните общности, да постигнем конкретни и трайни резултати. Трябва също така да подобрим взаимодействието между местното население и НПО, които смело се борят за правата на ЛГБТ общността. Трябва също така е, да окажем натиск върху местните власти, включително и полицейските власти, за да сложат край на това положение. Трябва да се ползваме всички възможности за воден диалог с тези държави, за да насърчаваме образованието и разбирането. Всеки има правото да бъде свободен и всеки има право да живее и да обича без страх. Благодаря ви. Думата има госпожа Родригес Палоп за една минута. Благодаря. В е, Уганда сексуалните отношения се наказват с доживотен затвор. И много, много, много, много, но подобни закони съществуват в много страни в света. Да се да ги убие. Това е желанието на министъра на етиката и малцинствата след приемането на новия наказателен кодекс тук не, не, се, не се дава, не, не е въпрос да се дават а, уроци. Вчера взехме, имахме дебат в тук в, за директивата срещу дискриминацията, която е блокирана от съвета, където явно има влияние крайната десница и хомофобите ние трябва да цензурираме всекакъв вид инициативи, които са дискриминационни, но на първо място трябва да защитиме ЛГБТИ общността и да не позволиме да се налага смъртно наказание на хора, защото са, имат друга сексуална ориентация. Трябва да помогнем на тази общност в Уганда. госпожа Булов. Дискриминацията срещу когото и да било на базата на сексуалната ориентация е ужасяваща. Половин милион хора в Уганда са хомосексуални и въпреки това те са нелега... нелегални. Те не могат да се изразяват свободно, те са потискани, те са затваряни, те, срещу тях се упражнява насилие. През 2007 година 97% от хората смятаха, че хомосексуалните връзки трябва да са нелегални. През 2017 година този процент е само 24, така че нещата се променят, но въпросът е защо Европейския съюз отново се намесва в, демократичните, в една демократична държава. Празните думи в тази зала няма да имат никакво влияние върху преследванията на хомосексуалните хора в Уганда. Уганда трябва да се реформира сама и трябва да даде възможност на хомосексуалните хора да живеят и обичат в мир. Благодаря. Думата има госпожа Гонзалес. Благодаря, господин председател. Африка се нуждае от нас, Уганда се нуждае от нас, но сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ трябва да се придружават от мерки за защита на всички, включително и на ЛГБТИ общността. Борбата срещу бедността, срещу дискриминацията и срещу е, неравноправието е основен е, елемент и това е записано записано в европейските договори. Новия инструмент за сътрудничество предвижда повече от 32 милиарда помощ за Африка повече от една трета от бюджета. Нашият парламент трябва да гарантира, че този бюджет се е, използва като същевременно се запазва достоинството на хората. Включително е, в споразумението от Котону е записано, че незачитането на човешките права води до суспендиране на, пома, на е, помощта. Трябва да се, да се защитават човешките права, включително и на общността ЛГБТИ без разлика. Следва. Кюбенен, благодаря ви, господин председател. Уганда е страна, в която правата на общността ЛГБТИ са ограничени от антигей законодателство отдавна. Общността в тази страна отдавна е потискана и устата се запушва от правителството. През 2014 година беше внесен проект закон а, срещу хомосексуалните, като не само криминализира взаимоотношенията между тях, но ясно показва, че всеки човек, занимава занимаваш се с насърчаване или разпространяване информация за хомосексуалността, също е, се смята за престъпник. Като по този проект закон доведе до допълнителни преследвания и извънсъдебни екзекуции на хомосексуални лица трябва да припомним на Уганда, че зрителнето на правата и включително и правото на хомосексуалните са, за, са част от декларацията за правата на човека и ангажиментите, които е поела и Аганда. Също така, Оганда е член на споразумението по Котону, в което има правила, които трябва да се зачитат. Благодаря ви, благодаря ви. И аз думата има госпожа Кунке за една минута. Благодаря, господин председател. Преди пет години много от нас въздъхнаха с облегчение, когато Уганда оттегли смъртното наказание за хомосексуални дейности. Но ето, виждаме, въвежда се нова политика и този път трябва да действаме много решително. Е, е, помощта за развитие за Уганда до 2020 година възлиза на 578 милиона евро. Това са много пари. Но тези пари са обвързани с определени условия. Има много ясни постановления в, сравно, в, в споразумението за човешките права, които трябва да бъдат опазвани. Европейският съюз трябва да изрази своето становище много ясно и категорично за развитието в Оганда. Благодаря. Госпожа Тейли. Благодаря, господин председател. Аз разбира се съм след смъртното наказание точка, но факта, че тук става дума за престъпление на любов е нещо абсолютно недепустимо. Е, криминализирането на хомосексуалността в е, е, всичките й форми легитимира хомофобията. Естествено, трябва да бъдем изцяло солидарни с жертвите в Уганда и на, най-вече с правозащитниците на хомосексуалистите в Уганда. Някой обаче добавих към тази рез, резолюция така нещо като самозадоволство. Нека не забравяме, че няма нужда да ходиме до Уганда, за да се сблъскаме с ужасна дискриминация на ЛГБТ и общността тук в Европа в нашите страни сме свидетели и на омраза, и на предразсъдъци. Ние имаме нужда от солидарност, солидарност без граници, но тя трябва да започне и тук у нас. Госп... Господин. Благодаря ви. Достатъчно е унизителен факт да знам, че няма как да се а, сключа брак с мъжа, когато обичам в всичките 28 държави, членки на Европейския съюз. Унизителен факт е, че има хора в тази зала, които не вярват, че имам правото на то да сключа този брак. Но поне се радвам, че животът ми не е поставен на риск, защото съм хомосексуален в по-голямата част от а, държави, членки на Европейския съюз. Но положението не е същото в Уганда и министърът а, Оларо, до тъй нареченият министр на етиката в Уганда, трябва да се срамува от това, което предлага. Предлага да превърне хомосексуалните в изкупителната жертва. Ето защо се обръщам пряко към ЛГБТ общността в Уганда и всички хора, които страдат от репресии и забрана. Не вие сте проблема. Проблема са правителствата, които са провалили се правителства и които ви използват за изкупителна жертва. Бъдете силни, защото ви подкрепят подкрепят и тази борба се води по целия свят, не само в Африка и в Азия. Тази борба се води навсякъде и ние споделяме и ние сме на ваша страна. И трябва да се отменят всички тези колониални закони. Благодаря ви. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη... Благодаря. Приключихме с изказванията от списъка. Има 6 колеги, които искат думата като спонтанни изказвания. Господин Поспешил е първият оратор. Благодаря. Искам да благодаря на авторите на тази резолюция и на всички, които се изказаха, защото ние говорим с един глас. Политическата реалност – в Уганда е въвежда този скандален закон. Обръщам се към комисарите със следната молба. Не може да изпращаме пари в страни, където ЛГБТИ хората биват третирани по този начин. Помощта за развитие за Уганда е много. Ние изпращаме пари в страни, където хората наказват със смърт хомосексуални хора. Това е скандално. Не може да изпращаме пари за тези страни. Тази резолюция трябва да даде повод на комисията да промени политиката си за Уганда. Господин Лопес Агилар. Господин председател, господин комисар Мимица тук в, в, в четвъртък в Страсбург обсъждаме човешките права. Това е момент, в който един от рядките моменти, в които всички сме единодушни. Защото тук всички сме убедени, че смъртното наказание не трябва да, да съществува. Но в, в, в, в един момент тук не, нещата се объркват. Става дума за криминализиране, за заплаха, за смъртна, пътно наказание за хомосексуалистите. Е, Африка е страна, която се радва на е, хуманитарна помощ и на помощ за развитие, но Европейския съюз трябва да се намеси и то много активно, за да е, бъде отменена тази заплаха, да, да, да, не, да въобще да не става дума за смъртно наказание за това. Е, трябва да се, да се, да се спазват най-елемент... клаузите от споразумението от но Тук става дума за най-елементарни права. Е, не може помощта за развитие да бъде предоставена без да има е, ответност от съответната страна. Госпожа Гибсън, благодаря. Искам да попитам всички, които слушат, какво ви дава правото? Как правото да работите, да обичате, да сте здрави, какво, кой и какво ви дава вашите права? И кой дава правото на едно правителство или на една религия да ви отнема тези човешки права? чрез подписването на тази резолюция, чрез гласуването днес, чрез моята дейност като активист, аз казвам не. Нямате тези права. Не можете да отнемете човешките права на ЛГБТИ хората в Уганда или където и да било. Обръщам се към парламента и към хората навсякъде по света да се присъединят към мен в борбата за човешките права в Уганда и навсякъде по света. Господин Полчак. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se připojuji k... Благодаря ви, господин председател, че ми дадохте думата. Съгласен съм с казаното от колегите преди мен. Разбира се, че бруталните нападения срещу хора, които просто са различни от останалите, са недопустими. Недопустимо е и поведението на луганското правителство. То предвижда промяна в законодателството, с която се въвежда смъртното наказание за хора, които чисто и просто са по-различни. Това е напълно неприемливо в днешно време. Това е стъпка назад в средновековието. Смятам, че гласа ни трябва да се чуе и съм съгласен с казаното от господин Поспишил. Позицията ни трябва да бъде отразена в политиката на Европейския съюз и политиката ни за обществена помощ. Трябва да се чуе гласа ни в защита на човешките права в Чешката република в, през 60-те години хомосексуалността беше незаконна, но ще се промениха. Надявам също да се случи и в Уганда. Благодаря ви. Господин Талдол има думата за една минута. Mulțumesc, doamna președintă. Проблема... Благодаря, господин председател. Проблемът проблема в 21 век е все още зачитането на човешки права, защото ако не зачитаме човешките права, не зачитаме свободата. Някои страни правят крачка назад към средновековието, а в, и в много страни най-основните права се потъпват точно като в средновековията. Така че трябва да се намерят критерии и за да се налагат мерки, за те подобни неща да не се случват вече. В Европейския съюз и извън Европейския съюз, защото понякога виждаме проблемите извън нашия съюз, а не ги ви виждаме вътре. Е, трябва да бъдем много твърди. Новият парламент, новата комисия трябва да бдат, защото 21 век да бъде века на защита на човешките права. Госпожа Матхо. Děkuji za slovo, pane předsedající. Благодаря. Много се радвам наистина, че Европейският парламент е изготвил много силна резолюция против въвеждането на смъртното наказание срещу хора с различна сексуална ориентация. Трябва да кажа сега, топката е в игрището на комисията. Комисията трябва да смени нагласата си към Оганда. Тук не става дума за престъпление като кражба или убийство. Смъртната присъда за различна сексуална ориентация е в противовес на всички европейски закони. Много се радвам, че Европейският парламент изпраща много силна много силно послание към ЛГБТ и хората в Уганда, че те не бива да бъдат наказвани за това, което са. Благодаря. Приключихме спонтанните изказвания. Господин Мимица има думата от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейски парламент, Напълно сме наясно, че ЛГБТ и лицата в Уганда от много години насам се жертва на дискриминация и насилие, включително и на престъпления, основаващи се на омразата. Последните лични лично становище, изказано от министър на Уганда, че може отново да бъде представен закон за ограничаване на хомосексуалността пред в Уганда, който предвижда смъртно наказание за хомосексуалните взаимоотношения, отразява по най-скръбен начин тази тъжна действителност. говорителят на офисът на президента и други канали, които достигнаха пряко до Европейската комисия, без всякакво колебание отрекоха подго... подготвянето на този законопроект. Ето защо трябва да разглеждаме този коментар като силно обезпокоителен, но не отразяващ официалната политика на правителството на Уганда. Едновременно с това е очевидно, че публично изяв... подобно публично изявление от един министр в Уганда може да предизвика реакции, които да засилят враждебността или дори насилието срещу ЛГБТ и лицата в Уганда. Европейския съюз насърчава държавите членки да държавите да предприемат всички нужни стъпки, включително административни и съдебни, за да се гарантира, че сексуалната ориентация, сексуалната идентичност или сексуалните характеристики мерки по никакъв начин и в никакъв случай не бива да се основа за съдебни присъди и по никакъв преди всичко да не се наказват със смъртно наказание, като Европейския съюз се противопоставя при всички обстоятелства. Ограничаването и дискриминацията срещу хомосексуалните нарушава най-основните човешки права заложени в Декларация за човешките права. И мога да ви уверя, че всички наши е, служби и преди всичко делегация ни в Кампала отблизо следят положението и ще отправим посланието ви, включително и декларацията на Европейския парламент на съответното адекватно равнище. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Получих пет проекто резолюции в, в, в заключение на дебатът. С това дебатът да, приключва. Гласуването ще се проведе днес. Продължаваме с а, дебата посветен на Египет. Преди да започне този дебат, бих искал да ви осведомя, че ако искате да се изкажете в рамките на процедурата по спонтанни изказвания или искате да зададете въпрос с синя карта, може да използвате обичайната процедура или да го направите по електронен път. Ако искате да се изкажете в а, рамките на процедурата по спонтанни изказвания, няма нужда да, да чакате края на дебата, може да заявите желанието си да се изкажете още сега. А сега давам думата на госпожа Нойман в качеството и на автор. Уважаеми колеги, през септември хиляди хора излязоха по улиците в Египет. И сега те са навсякъде по улиците в Египет. Те се борят срещу корупцията, защото парите на дънакоплаците изчезват и напредъкът е много бавен. Протестът бе потушен. Над 300 хиляди човека бяха арестувани, много изчезнаха безследно, много деца бяха ранени. Е, посланието е ясно. Сиси не търпи критика. Защитниците на човешките права могат да говорят свободно само в изгнание. Какво прави Европейския съюз? Мълчи. Продължава износа на оръжие за Египет. Трябва да ви кажа, Преговорите по тази резолюция не бяха лесни, защото ние се съсредоточихме върху същността и в крайна сметка успяхме да постигнем единство между докладчиците в сянка. Посланието е ясно. Да, Египет е партньор на Европейския съюз, но ние не искаме да сме повече съучастници на този режим. Не може да се държим както до сега с Сиси. И много ясно трябва да кажем, не може да изнасяме шпионски системи за този режим, не може да даваме повече пари за този режим. То тези послания трябва да бъдат отразени в дипломатическите разговори. Аз днес ще летя за Египет и ще взема със себе си тази резолюция, защото тази резолюция дава на много хора надежда, но и за някой тази резолюция ще представлява главоболие. Последици трябва да има. Нека сме ясни и еднозначни по повод Египет. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Орбан Креспо. Благодаря, господин председател. Още веднъж ще говорим за Египет. Защо? Защото имаше брутална репресия срещу е, демонстранти, които имат социални искания. От друга страна, се, си, си, се е, разговаря, докато си, си разговаря в ОНЕ с, с световните лидери, хиляди хора се биват задържани. И държ, държавите, член, Европейският съюз си от, отвръща очите и гледа в друга посока, когато държавите членки е, продават оръжие на Египет, за да може то да потуши народният е, бунт. Не, не, не можем да искаме от Египет да зачита човешкия права, докато Европа продължава да, да дава законност на подобна диктатура. Не, не, не може не, не можем да продължиме да даваме помощ на Египет. Та, помощта трябва да, да бъде само насочена към гражданското общество, и зачитане на човешките права. Край на а, продажбата на оръжие, зачитане на човека съд. Искаме да се вземат мерки, а да няма сътрудничество с една диктатура, за да могат думите ни да ни бъдат потъпквани и нечувани. Да се вземат а, мерки незабавно, за да бъдат зачитани човешките права. Благодаря, господин Аустровичус. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. скорошни събития в Египет ни показаха колко малко пространство има за свободата на изразяване на мнение и свободата за на свободно събиране в страната. Свидетели бяхме на диспропорционална употреба на сила срещу протестиращите, незаконно поведение срещу активистите за правата на човека и ограничения върху дейностите на организацията на гражданското общество. Но това, което най-много ме притеснява е фактът, че ръководството на Египет все по-често използва борбата срещу тероризма като инструмент на вътрешната политика с цел да ограничи публичните критики и да затвори остатъците устата на политическите опоненти. Диалогът между управляващите в страната и гражданското общество може да бъде възможен само ако правителството отговори на очакването на гражданите и започне реформи в редиша сектори, реформи, които са толкова нужни в Египет. А ние в Европейския съюз трябва да обърнем повече внимание на финансовата подкрепа за защитници правата на човека в Египет и организацията на гражданското общество. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има госпожа Арена за минути и половина. От 20 септември антиправителствени демонстрации са организирани в цяла, цял Египет, във всички египетски градове. Повече от 4000 души бяха задържани произволно. Журналисти, адвокати, правозащитници, които биват хвърлени в затвора, обвинени за, в тероризъм. Тези лица нямат право на правна защита, нямат Достъпи до семействата си. Някои са изтезавани и им се отказва медицинско лечение. В Египет правата на, чов... на човека се потъпкват, включително правото на демонстрация и на свободен израз. Трябва да се изиска веднага да бъдат освободени активистите, чието имена изчитам в момента. Те и още хиляди други днес са в затворите. Ние заклеймяваме действията на египетските власти и призоваваме правителството да върви по демократичен път. Европейския съюз трябва да суспендира своите отношения с страната, докато не се възстановят човешките права. Чрез бюджета, чрез утвърждаване и укрепване на гражданската е, на гражданското общество. Страните от, от Европейския съюз трябва да, предстат, пред, да не дават разрешение за продажба на оръжие на репресивния режим, господин Чех. Аз съм лице рад, че съм... Благодаря. Радвам се, че можах да участвам в подготвянето на тази резолюция. Нека Египет се отвори повече към света. Критиките, които чухме към лидерите на Египет, не е деструктивен, не е деструктивна критика, но се съсредоточава върху важни за Египет въпроси. Свършихме добра работа. Не може да кажем, че всичката помощ, която изпращаме, се влива в ръцете на терористите. Тези пари се използват за здравеопазване, за встроене на болници. Истината е, че трябва да поддържаме отворен диалог с Египет. Египет не спазва международните си ангажименти. Например, правна защита за уязвимите слоеве на обществото – в Египет човешките права не се опазват. Много хора просто изчезват. Затова хората протестират. Трябва да искаме ясни отговори от правителството на Египет. Също така, трябва да се погрижим за европейски граждани, които са изчезнали в Египет. Ние нямаме обяснение от Египет за това къде са тези хора. Трябва да си променим политиката към Египет. Така е и трябва да подкрепим гражданското общество, но също така трябва да сме много стрикни и много категорични в някои отношения, като например по отношение на човешките права и свободата на изразяването. Благодаря. Сега преминаваме към говорителите на ораторите от политическите групи. Господин Кейли от НП. Eh, eh, Благодаря ви, господин председател. И преди сме вървяли по този път. Сигурен съм, че членовете на парламента от моята страна си спомнят а, докладите, които и преди сме приемали тук в парламента. Изразявали сме подкрепа и преди. Става дума за едно момче, което беше хвърлено в затвора в Египет, без съдебен процес и без шанс за правосъдие. Става въпрос за Бахим Халава. И след подкрепата, която ние оказахме след нашата намеса, той беше осведомен и се върна отново в Ирландия. И вече не създава главоборие на египтяните. Ще ви например и с друг а, пример. 4300 души бяха хвърлени в затвора последните няколко седмици без съдебен процес. Мнозина са безследно изчезнали. и над 100 непълнолетни са сред задържаните. Ето защо сега трябва да окажем по същия начин натиска върху египетските власти, за да чуят те гласа ни и да ги насърчим да освободят всички задържани. Разбира се, давам вам си сметка, че Египет е заплашен от терористична дейност по всякаква форма и трябва да помогнем на страната да се справи с, тази, с тези тежки времена. Но едновременно с това трябва да гарантираме, че се спазват и правата на човека. И като християнин, и като член на групата на НП, ви призовавам наистина да гарантираме, че оказваме нужната подкрепа и на християните в Египет. И смятам, че трябва да продължаваме да, да оказваме тази подкрепа. Президент, naquele a que alguns já chamam. Госпожа Сантош. Благодаря, господин председател. Някои нарекаха сегашното време есента на народите. Е, това египтяните излезаха на улицата, за да протестират. Над 4300 души бяха задържани след мирни демонстрации. Това е, е много ярък пример на действие, предприето от авторитарен режим, който не търпи критика, не търпи протеста. Е, цивилни биват съдени от военни съдилища. В тази страна изчезват хора, включително и деца, биват осъдени на смърт. Е, човешките права непрекъснато се поставят под е, въпрос. Европейският съюз не може да седи с кръстени ръце. Трябва да подкрепиме гражданското общество. Трябва да използваме всички е, средства на наше разположение, за да защитиме е, гражданското общество. Трябва да бъде суспендирано суспендиран износа на оръжие и на технологии и съоръжения, които могат да предизвикат смъртта. Господин Афондези. Госпожа Афондези. Бих искала да подчертая едно нещо, а именно казуса на Ибрахим Азердин. Той е защитник на човешките права и проучва правата за подслон на Конвента за човешки права. Той е изчезна безследно. От тогава семейството му няма връзка с него. Полицията не знае къде е той и не отговаря на въпросите. Арестът на Ибрахим е вероятно вследствие на критика на градоустройствените планове на правителството. Това неговия арест трябва да се вижда в контекста на други арести на хора, които защитават човешките права в Египет. Съдбата на Ибрахим се споделя от много други защитници на човешките права. Благодаря. От името на зелените, господин Сатури. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да отдам заслуженото на неповторимата смелост на активистите за правата на човека и да изгража солидарност с 4300-те задържани в Египет. Този, този брой е главозамайващ и сам по себе си е причина да действаме. Припомням, че има и друга причина да се действа незабавно от страна на Европейската комисия, тъй като се предвиждат десетки, десетки милиони евро да бъдат дадени на Египет без никакви условия. И без а, особени проблеми можем да а, сметнем това за подкреп, да, пряка подкрепа за френското правителство, тъй като е доказано, че Франция продава оръжия на Египет при пълно нарушаване на препоръките на съвета. Госпожо Могерини, вашето мълчание ви превръща в съюзник а все пак разполагаме с инструментите да бъдем на висотата на предизвикателството. Можете да запазите, е, да гарантирате, че помощите ще отидат само до гражданското общество, чрез ценасочени субвенции и преди всичко трябва да се спазва наистина ембаргото върху износа на оръжие към Египет. Благодаря ви от името на идентичност и демокрация. Думата има госпожа Лизи за две минути и половина. Благодаря, господин председател когато говорим за потъпкване на човешките права в Египет, не трябва да забравяме, че Джилари Джим изчезна в Египет. Това беше един млад докторант от моя избирателен окръг никаква, никакво разследване, никакъв резултат, въпреки че ние излезахме с резолюция през 2016 2018 година, нищо не се знае. Да се знае истината е, е задължение на Европейския съюз. Освен това да е, защити правата на своите граждани. Нищо не бе направено за моя съгражданин. Европейския съюз помага на е-, Египет в, в рамките на Европейският инструмент за партньорство и за съседство. Огромни суми се предоставят на е, Египет. Вярно е, че Египет е важен партньор, който запази стабилността в Близкия изток. Египет има да голяма граница по пустинята. Трудно е да се, да се бранат тези граници, но Вярно е, че тази страна трябва да да пази своята стабилност, но това не трябва да става в ущърп на човешките права и върховенството на закона. Е, поведението на египетското правителство обаче е в ущърп на стабилността и това може да доведе до катастрофални последици и в Африка, и в е, Европа. Необходимо е да се използва диалога като инструмент за защита на правата и за насърчаване на правителството да го прави. След като отново се е, зачитат човешките права, можем да, да продължиме с помощта. Господин Прокачини. Благодаря, господин председател. Ясно е, че ние подкрепяме гражданските права в Египет и, и ние заставяме за, за уважението към всички религии, включително и християнската религия. Джулио Реджени бе убит, но не е ясно как. Искам да изразя отчаянието си от това, че не е направено достатъчно от страна на парламента за осъждането на ситуацията в Египет. Проблемът е много сложен и няма лесно решение за него. Но от друга страна не бива да прекъсваме диалога с този важен партньор. Господин Касталто. Благодаря ви, господин председател. Колко актив, активисти и правозащитници, колко членове на НПО, колко жени, колко непълнолетни са преследвани в Египет почти невъзможно да се работи в подобна обстановка на непрестанно насилие, извършено от страна на правителството. Без да забравяме осъдените на смърт. Колко са те на брой в момента? Знаем, че положението не е лесно. Египет е важен партньора, разположен в много сложен регион, но това не е причина да си затваряме очите. Не можем да оставим Египет да попадне в ръцете на екстремисти властите, въпреки непрестанните репресии, въпреки непрестанните кампании за оклеветяване нашето мълчание започва да става все по- и по-нетърпимо. Замълчахме си пред убийството на Джулио Реджини. Искаме обаче днес да получим от египетските власти всичката нужна информация, която те разполагат за това убийство. Трябва да сложим край на износа на оръжие за Египет и да изискаме като предварително условие за всякаква сътрудничество да се изясни случая с Джулио Реджини. Господин господин председател. Още веднъж заклеймяваме потъпкването на човешките права в Египет. И това обаче не служи за нищо. Продължават произволните арести, изтезанията. Още след арабската пролет бяхме казали, че не можем да имаме нормално сътрудничество с страни, които не зачитат човешките права, за тези, които не правят нищо за разследването на европейски граждани. Имам предвид Джули Реджени. Няколко години по-късно все още не знаеме нищо. Те не търсят на истината. Ние сме готови да се срещнем с египетските власти, но не сме сигурни, че те искат да си сътрудничаме. Ние заклеймяваме ем, атмосферата на безнаказаност. Необходимо е бързо да бъде извършено разследване и да бъдат екстрадирани в Европа петимата, които са заподозряни. Е, искаме истината. Следващият оратор е господин Ойтен. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, 2011 бе историческа година за Египет. Много египтяни излязоха на улицата, за да поискат повече демокрация, повече зачитане на правата на човека, по-добро економическо положение. 8 години по-късно ситуацията в Египет обаче не е по-добра, а по-скоро обратното по отношение на правата на човека. Ситуацията се влуши. Е, мерките срещу активистите е, са много по-строги, отколкото по времето на Барак. Е, има репресии, има преследване от страна на властите. При последната демонстрация срещу режима бяха арестувани много хора. Три хиляди все още са в предварителен арест. Грози ги и изтезание, мъки. Полицейските органи просто отвеждат хората от домовете и от улиците и те изчезват. Крайно време е да насочим финансовата помощ за Египет и да я ориентираме най-вече към хората, които страдат. Благодаря. Господин Билан е следващият оратор. Египет е ключовим краем для запевнения стабилизации. Благодаря, господин председател. Египет има ключово значение за стабилността на Близкия изток и Северна Африка тази страна е много важен економически партньор за Европа и играе важна роля в управлението на мигрантските потоци. Египет прие много беженци от Сирия и е ключов партньор в борбата ни срещу тероризма. Египетските власти се борят срещу исламистите Вълна от демонстрации премина през Египет. Наскоро хиляди излязаха на улиците и се радвам, че Европейския съюз подкрепя тези хора. Само, че реалността никога не е само бяла или черна. Сред тези протестиращи видяхме мнозина свързани с Ислямска държава, Ислямското братство. Аз се радвам, че Асиси полага усилия за защита на египетските християни, но тези усилия не са достатъчно. 108 египетски християни загинаха тази година. Господин Бен Хабиб е следващият. Госпожи и господа, когато президента Сиси стана президент през 2014 година, той сключи един договор с народа на страната, а именно да гарантира стабилността, сигурността и економическия просперитет. А иначе в замяна щеше да получи почти пълен контрол. Всъщност това много прилича като договор на договора, който са сключили народите на ЕС с самия Европейски съюз. Този договор е състоятелен до тогава, до когато продължават сигурността, стабилността и економическия просперитет. Точно както в Европейския съюз и в Египет колата забуксува и какво направи президента? Той сграбчи властта, затегна хватката и около народа. Точно това иска да направи и ЕС. Той иска да затегне хватката всеки път, когато нещо се обърка. Ето едно предупреждение. Не го правете. Може да се намираме много по-далече от Египет в момента, но бързо ще настигнем Египет. Затова отпуснете ръката. Благодаря, колега. Госпожа Джил има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря отново за правата на човека в Египет. Обещани бяха просперитет, демокрация, права на човека за хората в Египет, но нищо от това не се случи. Напротив, ограничават се възможностите за развитие на гражданското общество, на медиите. Ние се опитваме да помогнем, но не успяваме. Международната общност трябва да защити е, хората, които страдат, жените, е, малолетните, е, които също е, биват задържани е, трябва да настояваме за Рамин Шабаб е, и е, други, които все още са в затвора без законови основания. Джулия Режини, какво възнамерява комисията да предприеме е, в този случай? Гражданка на Италия, която е, бе е, убита и тялото й бе намерено след като тя изчезна безследно преди 5 месеца. Не трябва ли да направим преглед на помощите, които се отпускат на властите в Египет? какво предлага комисията, за да предприемем необходимите и адекватни мерки. Господин Чернецки е следващият оратор. Пане Шинчонце, пане комисажу, благодаря, господин председател, господин комисар. Египет играе много важна роля за стабилността в този регион – дестабилизация в Египет, в Египет ще доведе по всяка вероятност до милиони мигранти в Европа, така че ние трябва да предприемем всичко възможно да помогнем на Египет. Унези, които демонстрират в Египет, не би трябвало да бъдат наказвани, хвърлени в затвора. Да не забравяме обаче, че тези протести са организирани в голяма степен и от ислямисти. Те смятат, че хората трябва да бъдат пушечно месо в конфликта им с египетските власти. Това, което ние трябва да правим е да обсъждаме правата на християните в Египет. Трябва да кажем много ясно, че египетското правителство полага немалко усилия, но нашите братя и сестри по вяра са жертва на нападки и ние трябва да подпомагаме египетските копти да имат защита. В заключение ние трябва да проявим солидарност с египетските власти, които са елемент на стабилност в тази страна. Благодаря. Благодаря ви и моля да ми извините. Е, сега преминаваме към спонтанните изказвания. Пет са желаещите да се изкажат. Господин Поспишит има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да подкрепя проекта на текст. Съгласен съм с колегите, които критикуват положението в Египет и в частност положението с човешките права. Сега режима на Сиси е такъв, че много трудно можем да го оправдаем. Египет, да, ключов партньор е, но не можем да си затворим очите когато виждаме, че човешките права са потъпквани постоянно. Аз е, в миналото съм бил министър на правосъдието и съответно съм работил в областта на човешките права и в частност в областта на смъртното наказание. Смъртното наказание беше обект на злоупотреби по времето на управлението на ЛСИСИ. До сега има 300 екзекуции без съд и присъда. Сред осъдените са млади хора, жени, деца. Това показва само по себе си, че положението с човешките права се влушава. Единственото нещо, което можем да кажем за Египет е, че има възможност да се променят нещата. Господин Чударо. Мистер Теодоро. Господин Тивдарно. Тюдър Чахадаро е името ми, господин председател. Благодаря ви. Ако добрите на този свят не правят нищо, тогава триумфът е са лошите. И точно това се случва в Египет. Ние в Европейския парламент е, знаехме и продължаваме да знаем за много неща, които не се развиват добре в Египет и продължаваме да бездействаме. Само с резолюции е, нищо няма да постигнем без конкретни мерки. И затова предлагам на комисията е, да направим активни усилия за освобождаването на политическите затворници. Благодаря. Госпожа Дели. Благодаря, господин председател. Има тъжна ирония в тази резолюция. Части от нея са копирани от резолюция прията преди година. Ситуацията в Египет обаче се влушава. И тук има много лицемерие, защото ние трябва да хвърлим поглед назад. В резолюцията се говори за подкрепата на Европейския парламент, за стремежите на египтяните за създаване на свободна, стабилна и благоденстваща демокрация. Трябва да си напомним, че Европейския съюз поздрави Сиси, когато дойде на власт. Да не запомним, че първият демократично избран президента беше свален а, при преврата и след това загина. Ние трябва да погледнем сво, какво пред, към нашите собствени постъпки и да настоя. Всъщност, тук, когато настояваме за повече сътрудничество в областта на миграцията, ставаме съучастници държавите е, членки е, предоставят е, оръжие на властите. Благодаря, господин председател. Тръмп неодавна нарече Сиси моя любим диктатор. Великобритания е най големият инвеститор в Египет, а Франция е най големият доставчик на оръжие за страната. Великобритания, САЩ и Франция обръщат гръб на човешките права всеки път, когато им е угодно. Нека да не забравяме, че преди Сиси да вземе властта, той наблюдаваше и отговаряше за най-голямото убийство над протестиращи, случило се през 2013 година. Сиси е диктатор. Спираме ли да му продаваме оръжие? Не. Продаваме ли оръжие на саудиците все още, които а, извършват геноцид в Йемен? Да. Прави ли нещо Европейския съюз по въпроса? Не. Всъщност Европейския съюз има санкции срещу Венецуела, Сирия и Иран, които само по себе си са сами по себе си са форма на тероризъм, а правите бизнес с убийците. Какъв е проблема? Джули Уорд. Благодаря, господин председател. През септември Хиляди протестиращи хора бяха по улиците е, на Кайро, Александрия и други градове. Те протестираха срещу корупцията на Алсиси и неговия екип. Е, те протестираха срещу грубото нарушаване на правата на човека, срещу задържането на 3000 души, като стотици от тях са деца, непълнолетни. Задържаните биват осъждани за участие в терористични групи без никакви доказателства. И ние още веднъж напомняме на египетското правителство, че съгласно международното право хората имат право да изразяват своето мнение и да искат мир и права, включително и на социалните медии. Благодаря, госпожо Ларт. Сега ще приключим с изказване на комисаря Мимица. Микрофон за комисаря, моля. Евро... В интерес на Европейския съюз е в Египет да има дългосрочна стабилност и сигурност. Ние сме твърдо убедени, че това може да се постигне само при пълно спазване на правата на човека в съответствие с международните ангажименти на тази страна, собствените и закони и при, приоритетите за партньорство, договорени заедно с Европейския съюз. Европейския съюз припомня многократно необходимостта Египет да подобри ситуацията с правата на човека, в това число свободата на изразяване офлайн и онлайн. Европейския съюз подчертава необходимостта от спазване на основните свободи, мирна, мирна, мирни демонстрации, право на сдружаване, Европейския съюз приветства приемането на закона за НПО, който за, замества много критикувания закон от 2017 година. На пръв поглед то дава възможност с гражданското общество да работи свободно и да бъдат вдигнати рестриктивните мерки. След протестите през 2019 година имаш, много лица бяха арестувани. Арестувани бяха и лица, които не са участвали в протестите. Арестите са били насочени срещу политици, правозащитници, адвокати, журналисти. Повечето от тях са задържани по обвинение в тероризъм. Видни примери са Есра Абдел Фатах, Абдел Фатах, Мохамед Албахар. Тези събития са на фона на иначе положителни тенденции в областта на социалните и економически права. Европейския съюз е обезпокоен от съобщения за изтезания, изчезване задържаните би трябвало да бъдат третирани в съответствие с международните стандарти. Има очевидна потребност от отчетност за всички форми на турмо срещу правозащитници и граждани, които упражняват правото си на мирен протест. Европейския съюз припомня, че предоставянето на възможност за изразяване на оправдано недоволство е полезно за обще, гражданското общество и то не би трябвало да бъде подлагано на мерки като замразяване на активите и забрана за пътуване. Ние водим двустранен диалог за Египет в рамките на партньорството помежду ни. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. И така, колеги, е, ще ви информирам, че, е, че бяха внесени 6 е, резолюции. Приключваме с разискванията. Гласуването ще бъде днес по обяд. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разисквания по предложения нов наказателен кодекс на Индонезия. Помолиха ме да ви информирам, че можете за спонтанните изказвания да давате знак с електронната уредба за желание за изказване, а за синята карта с ръка също, както и с уредбата. Естествено, е, за да можете да се регистрирате чрез електронната уредба за изказване, е, при спонтанните изказвания ви е необходима електронна карта. И така, сега преминаваме е, към разискванията. Авторите на предложенията имат думата Ана Фотига първа. Благодаря, господин председател. Индонезия е много важен партньор на Европейския съюз. Тя е изключително важна и за моята страна, Полша. Нашата проекторезолюция от името на групата на ЕКР включва всички тревоги, които споменаваме и в контекста на диалога по човешки права между ЕС и Индонезия. Искам най- учтиво да помоля колегите депутати да приемат изменението, което внесох, в което се говори за един полски пътешественик, който по погрешка е бил обвинен в държавна измяна и е осъден на 5 години затвор, просто защото обожава културата на папуа. Искам да отправя тази молба от името на всички поляци. Благодаря. Господин Берг. Господин Берг, има думата. Очевидно не е тук или все пак е в залата. Господин Бярк не е тук, очевидно. Следващият оратор, госпожа Вилануева Руис. През последната година имаше тревожна тенденция за втвърдяване на законите и за преследване на политическите дисиденти – мерките са различни в различните региони, но така или иначе те съществуват в е, Индонезия. Е ясно, че тази реформа е насочена към религиозни групи. Прият е закон срещу богохулството и също така за криминализиране на абортите и е, лица от ЛГБТ общество. Те има смъртни случаи, свързани с мерките на правителството и какво прави Европейския съюз. Ние трябва да бъдем непоколебими в устояването на правата на човека в Европа и цял свят. Говорим за феминизъм, плурализъм и свобода, само че много бързо забравяме всичко, когато стигнем до свободната търговия. Благодаря, колегата Чех. Благодаря. Индонезия от дълго време е ценен партньор за Европейския съюз. Имаме търговски връзки, не отдавна започна нов политически цикъл в страната. Сега има президент и парламент, които искат да приложат много нови реформи. Проекта на наказателен кодекс обаче е изключително противоречив. Хиляди индонезийци излязоха на улиците и в крайна сметка накараха власти мъщите да отложат прилагането на кодекса. Смятаме, че това е добре. Имаме възможност сега да се включим в дебата по темата и да защитим основните човешки права и демократичните принципи. В нашата резолюция се говори за най-проблемните аспекти. 20 члена в новия кодекс дискриминират жените, ЛГБТ и общността, религиозните общества. Има разпоредби, които криминализират критикуването на президента или пък секса е, без брак. Ако този кодекс се приеме, ще има сериозно връщане назад. Ние призоваваме да се спазва принципа на върховенството на закона. Оратора е прекъснат. Имате една минута, вече говорите една минута и 20 секунди. Следващия оратор госпожа Винт Мариане. работи в крайна сметка микрофона. Благодаря, ще продължа на датски. Новия наказателен кодекс на Индонезия е в разрез с всички наши демократични ценности и срещу човешките права. Не можем да подкрепим да има дискриминация срещу жени и мълцинства и тя да се включва в закон. Искам да кажа, че е изключително важно индонезийските власти да чуят конкретните предложения в резолюцията на Европейския парламент. Ние искаме да говорим в дух на конструктивност, готови сме да откликнем. Имаме съответно резолюция. Има желание да се споменят двама европейски граждани в тази е, резолюция. Лошо е, че те са осъдени, но няма нужда да споменаваме конкретно две имена казваме, че има много хора, които са заплашени от смъртно наказание. Не можем да поставяме акцента върху конкретни граждани. По-добре да говорим за проблемните елементи в наказателния кодекс. Мисля, че правителството трябва да разглежда резолюцията като лост за а, освобождаване в кавички на всички индонезийци, милиони, които ще живеят с новия наказателен кодекс. Аз ще гласувам за резолюцията, но ще гласувам против изменения 4 и 5. Не може да се поставя акцента само върху двама европейци. Благодаря господин Здеховски. Томаш. Пане комисари, обецни... Благодаря, господин председател, господин комисар. Можем по принцип да кажем, че в Югоизточна Азия, Индонезия е нашият партньор, но същевременно трябва много стриктно да се спазват демократичните правила. Реформата на наказателния кодекс се подготвя отдавна. Ние виждаме обаче, че не са отчетени актуалните събития. Е, там се нарушават права на човека. Е, е, и то основни принципи на демократичните общества се потъпкват отдавна. Много хора са в затвора без основание. Наказателният кодекс всъщност предвижда допълнителни форми на преследване и забрани какво трябва да направим. Иска ни се да бъдем оптимисти, но при всички положения, така както изглежда в момента този наказателен кодекс, няма да има подобрение по отношение на стабилността и демократичното развитие, така че Индонезия действително да бъде един солиден демократичен партньор отново става дума за е, крайности, предложения за смъртно наказание, за преследване е, заради е, сексуални действия, за преследване на религиозни мълцинствени общности и на опозиционно настроени политици крайно време е да направим е, необходимото, така че да не се повтарят тези събития, които критикуваме. Благодаря. След като чухме авторите на резолюциите, сега ще дадем думата на е, е, говорители от политическите групи в индивидуално качество. Господин Кит. Индонезия е четвъртата страна с най-голямо население 260 милиона души. Там има голям брой етнически младсинства, религиозни групи, има и културно многообразие. Страната отбелязва напредък и можем да поддържаме активно сътрудничество с нея. Като член на делегацията връзки с АСЕАН и комисията по международна търговия, се надявам, че през следващите 5 години ще можем да се придвижим по-близо до споразумение за свободна търговия. Моментът за обсъждане на този въпрос е подходящ защото наказателният кодекс, който предизвиква у нас много въпросителни, е в процеса на ратификация беше посочено, че протестите, които са нормални в една функционираща демокрация, доведаха до отлагане на ратификацията. Надяваме се да бъдат решени проблемите, които ни обезпокояват и не съответстват на международните норми. Правата на жените, религиозните младсинства, правата на ЛГБТ и е, политически идеологии, репродуктивно здраве и смъртното наказание. Мисля, че за нас би било полезно, особено за новата комисия, да бъде изпратена делегация в Индонезия, за да бъдат обсъдени тези въпроси. Аз като докладчик е, за възобновяеми енергийни източници е, приех голяма делегация от Индонезия миналата година. Има диалог и се надявам, че диалогът ще продължи и ще преминем по-бързо към по-тесни взаимоотношения. И сега господин Чиходаро. președinte, văd că învățați numele meu, dar sunt trei lucruri care ne îngrijorează extrem. Благодаря ви, Три неща са особено тревожни е, във връзка с е, е, Индонезия. Закона срещу богохулството. Това е невероятно в нашия век, 21 век, някой да бъде преследван заради религиозни убеждения. Жени в затворите. На жените се забранява да разполагат със собственото си тяло много хора са неоснователно осъдени е, без доказателства на и то с най-тежкото смъртно наказание. Най-малко по мораториум трябва да издействаме върху смъртното наказание. Европейската комисия е, би трябвало да се вземе много сериозно с е, този въпрос и държавите членки да я подкрепят без изключение. Благодаря господин Мохамед. Изказвам се по тази тема, тъй като човешките права и тяхната защита са много важни в целия свят и ние в парламента можем да изиграем конкретна роля. Преди няколко седмици в парламента в Брюксел почетохме Международния ден за безопасните аборти. Съответно, ние отчетохме правото на жените да разполагат с телата си. Не е приключила борбата. За съжаление, новия наказателен кодекс в Индонезия представлява крачка назад. Според Human Rights Watch, този проект на текст е вреден не само за жените, малцинствата и ЛГБТИ, но и за всички индонезийци. Европейския парламент може да говори с силен глас и трябва да го направи. Трябва да се борим за равенство на половете. Трябва да е ясно, че равенство на половете няма как да се постигне, ако само половината от населението има право да разполага с телата си. Равенството на половете е основно човешко право и ние трябва да се борим за него. Благодаря госпожа Алис Кунке. Благодаря господин председател. Предложението на индонезийското правителство представлява една политика, която нарушава основните права и свободи. Закона ограничава възможностите за действие на жените, на религиозните малцинства и така нататък. Освен това, се ограничават и правата на онези, които се борят за правата на други. За нас, зелените, е очевидно, че онова, което се случва в момента, ще окаже въздействие върху отношенията на Индонезия върху Европейския съюз. Затова приканваме комисията ясно да напомни на правителството в Индонезия какво означават човешките права. Трябва да се напомни освен това, че всяко едно правителство има задължението да зачита и защитава човешките права и малцинствата от преследване и дискриминация. Благодаря. Бек Господин Бек, благодаря. Уважаеми колеги, Индонезия бе за много от нас като нещо като образцова страна на либералния ислям. Но посъкателствата върху правото на свободна изява и свободното слово са знак за отвръщане от западните представи за демокрация и права на човека – много интересно е това, че е, редица от предвижданите реформи, всъщност е, е, включително и свободното движение и свободата по отношение на религията и на личния живот, не се приемат. Необходима е, естествено, свобода, необходими са права, които да защитат индивида в една голяма и мощна страна. Госпожа Меркел всъщност не направи нищо по този въпрос, макар че е наясно ние се опитваме да бъдем свръхкоректни и да изхождаме от нашите принципи на секуларизация. Създават се обаче паралелни общества когато става дума за подобни конфликти е, на е, ценностите е, в нашия свят, които наблюдаваме в момента, се стига до съмнителни експерименти. Хегел го е написал. Е, и Конбендит е, казва, че когато се сблъскват е, културните кръгове, се стига до много по-остър обществен конфликт. Светът става по-жесток, по-малко солидарен. Социалното равновесие се нарушава и тенденцията да се разделят големи групи от обществото, големи общности се засилва. Губят се връзките между нашите така наречени общи ценности. Проблемите на Индонезия не са наши е, проблеми, но е, такива е, хора като Кон Бендит е, желаят е, вътрешно спойка за всички общества. Това е много трудно, е, за да не кажем, че е, е невъзможно за постигане и за Индонезия, и за нашите. Господин Веймеш, благодаря, господин председател. Проекта за наказателен кодекс в Индонезия ни връща в времената на колониализма и този текст трябва да бъде променен. Е, за съжаление, този текст не отговаря на международните норми. Вижда се, че има тенденции към е, ислямизъм и това се вижда между другото и в текста, който предлагаме. Е, според текста може да се приеме шерията. В Индонезия има стотици е, шериатски съдилища, които ограничават правата на жените, правото на волеизявление и така нататък. Освен това се предлага и закон срещу богохулството. Той дискриминира онези, които не са сунити. Над 150 човека са били осъдени за богохулство, включително и един християнски губернатор в Джакарта. Ние би трябвало да изберем дали ще имаме партньорства с свободния свят или с страни, които следват ширията. Благодаря. Господин Колакушич. Е една от... Господин председател, Европейският съюз е една от най-големите економически сили в света и ние смятаме, че имаме правото да получаваме народите по света, но това е погрешно. Ние приемаме резолюции и ако страните не предприемат действия в съответствие с нашата резолюция, не се случва нищо. Това вреди на нашата репутация и тя Всъщност, мекият език в тези резолюции са вредни. Подходът трябва да е различен, да критикуваме и след това да санкционираме. Санкциите трябва да бъдат наложени в определен момент. Така че, когато изпратим резолюция на една страна, тя да знае, че ще има цена. Господин председател, новият наказателен кодекс в Индонезия е в основата на тази резолюция. Той предизвика демонстрации на студенти в цялата страна, също така и в други части на страната. Ние сме, се противопоставяме на този наказателен кодекс. Той криминализира области, които са свързани с личния живот, е, е, с свободата на мисълта, с свободата да реш... взимаш сам решение за тялото си. Не можем да не осъдим репресивните мерки. Още повече, че през септември беше гласуван спорван закон, е, който намалява правомощията на Комисията за изкореняване на корупцията. Но всъщност законите трябва да бъдат рестриктивни, но да гарантират равенство на всички пред закона и да гарантират върховенство на закона. И накрая някои думи за взаимоотношенията между Европейския съюз и Индонезия. Ние очакваме много в контекста по в контекста на правата на човека ще се проведе диалог тази година. Госпожа Стругарио. Благодаря, господин председател. Ще продължа на румънски. Господин комисар, уважаеми колеги, е, Европейския съюз има споразумение за партньорство и сътрудничество с Индонезия от 2014 година. В момента сме изправени обаче пред това предизвикателство, предложения нов наказателен кодекс, който е, окастря правата на жените и религиозните общности, както и правото на свободно събиране. И е, изразяване на мнението. Тук в Европа, може би, трябва да се приеме закона Магницки. Ето, че си затваряме очите пред много неща, включително и в Индонезия, в името на економическите отношения е, независимо от това, че е, има е, елементи на диктатура, е, важни са парите. Е, много важен момент е свободата на словото, свободата на журналистите, които не бива да бъдат сплашвани, да им се налага цензура. Благодаря. Колеги, сега стигнахме до спонтанните изказвания. Три желаещи за изказване са се регистрирали. Господин Поспешил има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че когато обсъждаме човешките права, обсъждаме и качеството на наказателните кодекси. Защото те са много важни за положението във всички страни, независимо дали страните зачитат човешките права или не. В момента говорим за Индонезия и този кодекс, проекта на кодекс, трябва да бъде критикуван. Всъщност, индонезийския парламент е приел този кодекс, но той няма нищо общо с съвременните наказателни кодекси. Предвиждат се наказания за богохулство, мерки срещу правата на малцинствата и така нататък. Текстът е неприемлив. Аз мисля, че всеки един наказателен кодекс, независимо от коя страна е, трябва ясно да казва какво е престъпление и какво не е. Този проект закон е изключително неясен и може да доведе до злоупотреби. Аз мисля, че нашия подход е много добър. Джули Уорд. Uh, Благодаря, господин председател. Има повече от 18 проблемни разпоредби в предложеният наказателен кодекс, тъй като те ще ограничат много граждански свободи. Предлагат се членове, които са вредни за жените, представители на ЛГБТ и религиозните мълцинства. Има разпоредби срещу свободата на словото. Те не, спа, те не са в съответствие с международно правните норми. Никой парламент не може да регулира личния живот на един човек, а именно с, с, в кого да се влюбват, нито пък да контролират решенията на хората за собствените им а, права, като например ограничаване на репродуктивни права. Аз знам, че достъпът до безопасен аборт и контрацептивни средства спасява живота на момичетата. Призовавам индонезийските власти да премахнат всички членове, които са от миналия век. Госпожа е, Гибсън Барбара също е поискала думата. Моля. Благодаря. Аз съм възмутена, е, че през 2019 година все още говорим за дискриминация, за незачитане на основни права, е, секс извън брак, е, и извънбрачни отношения и така нататък. Този наказателен кодекс трябва да бъде спрян и да трябва да проявим солидарност към жените, към всички страдащи, към членовете на ЛГБТ и общността. Господин Бойчак Станислав има думата сега. Děkuji, пане председател, за... Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Аз също бих искал да осъдя проекта на наказателен кодекс в Индонезия. Всички знаем, че индонезийското правителство е наш стабилен партньор. Искаме да се радваме на добри отношения с тази страна. Тя е стратегически партньор в съответния регион. В същото време обаче Предложеният текст на наказателен кодекс е драконовски по своя характер и същото време е изключително неясен. Затова е необходимо да изпратим ясно послание. А именно, фундаменталните, основните човешки права са универсални. Не би трябвало да казваме, че те въжат само в една или друга част на света. Не би трябвало да казваме, че само ние ги възприемаме по конкретен начин. Има фундаментални права, които са универсални наистина, като например правото на справедлив съдебен процес. Затова мисля и ми се иска да вярвам, че Европейската комисия ще прояви строгост и ще се разговаря много сериозно с индонезийското правителство по този въпрос. В заключение е, ще чуем е, последното изказване на комисаря Мимица. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, Индонезия стабилна демокрация със свободни и справедливи избори. Плуралистични медии и стабилно гражданско общество постигна сериозен напредък през последните години в създаването на нормативна база за защита на демократичните свободи дългия процес на модернизация на старият, но старелият наказателен кодекс доведе до положителни тенденции, като например ограничаване на обхвата на смъртното наказание. Процесът обаче повдига въпросителни по много въпроси, свързани с правата на човека и предизвика критика във вътрешен и външен план – Европейският съюз следи отблизо през последните години преразглеждането на наказателния кодекс, чрез, като работи с правителството, парламента, гражданското общество и международните партньори. Някои от най-спорните изменения са свързани с разпоредбите за богохулство, криминализиране на извънбрачен секс и съвместно съжителство без брак, както и разпоредби с потенциал за ограничаване свободата на изразяването, правата на ЛГБТИ и религиозните младсинства. Призоваваме Индонезия, която сега е непостоянен член на съвета сигурност на ОНЕ, да спазва международните си задължения и да зачита правата на човека и основните свободи. Това предполага да вземе съответните мерки. Европейския съюз е положил многократни усилия за диалог с индонезийските власти. През 2018 година делегация на Европейския съюз се срещна с министра на правосъдието и правата на човека и през лятото на тази година се срещнаха с съответни парламентарни комисии. Следва да се отбележи премахването на разпоредбата, която поставя извън закона, извън брачния секс. В края на септември беше обявено отлагането на гласуването на новият наказателен кодекс, като се позова на дебат през октомври в парламента през тази година. Диалогът по правата на човека ще се проведе на 8 деке... ноември в Брюксел и Европейския съюз ще продължи да разговаря по новия наказателен кодекс и да напомня на страната за международно-правните издължения в областта на правата на човека. Благодаря, господин комисар. Седем предложения за резолюции са внесени от различните политически групи. Приключихме с разискванията. Гласуването ще бъде, както и, и по други точки от дневния ред, е, днес е, по обяд. До началото на гласуването преустановяваме заседанието. Президенте! Председателят. Парламентът е, реши. Много ви моля, заемете местата си. Парламентът реши да връчи наградата Сахаров за свобода на мисълта на Иам Тоти. Иам Тоти е дошенте ди економия. Ирхан Тони е преподавател защитник на уйгурското мълцинство. Той работи активно за подобряване на разбирането на айгурите и е осъден на доживотен затвор. Европейския парламент, освен че изразява своята подкрепа за неговата дейност, призовава той да бъде незабавно освободен от китайските власти. Още едно съобщение е свързано с състава на Кодекса за поведение на депутатите във връзка с финансовите интереси и конфликт на интереси в съответствие с Кодекса за поведение. Реших е, да е, издигна кандидатурата на Данута Хубнер, Джулиано Писапия, Карен Мелшор, Хайди Хаула и Херт Буржуа за членове на Консултативния комитет за поведение на депутатите и да издигна кандидатурата на Херофан Еманс и Хелмут Шолс като резервни членове на Консултативния комитет. Вчера, уважаеми колеги, по време на дискусията за военни, военната операция на Турция в северо Турция, член на парламента прояви неприемливо поведение, беше агресивен и не прояви неуважение към своите колеги и институцията. Искам да подчертая, в съответствие с, груп, с ръководителите на политически групи, че няма да се толерира поведение, което е в ущърп на достоинството и репутацията на парламента. В съответствие с член 174 по точка 1 на правилника реших да наложа санкция за сериозно нарушение на Анджело Чоко по време на съданието вчера се държа неуважително стана от мястото си и хвърли предмет в центъра на залата. Той ще бъде лишен от дневни разходи за 10 дни и временно се замразява участието му в всички парламентарни дейности в рамките на 5 дни. Всички органи на парламента. Мярката влиза в сила от 5 октомври. Портаменто депутати. Решението е доведено до знанието на депутата. Той има правото да го обжалва. в по смисъла на член 174. Уважаеми колеги, през в началото на парламентарния мандат имаше а, редица поведения, които заслужават да бъдат отбелязани. Ето защо аз изпратих три писма на парламентаристите и очаквам отговори. Ние сме парламента работи в дух на свобода и демократичност, само че езикът и поведението трябва да свидетелстват за уважение към институцията. Благодаря. Прего, онореволе Морено. Колегата Морено. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, Днес бих искал да споделя с вас информация за едно историческо събитие, което се случва в Испания, страната от която съм. След като бяха дадени всички правни гаранции, ще се преместят останките на диктатора Франко от един мавзолей – в едно обикновено гробище. Затова моля да се демонстрира уважение към ексхумацията на останките, на тленните останки на Франко. Искаме да демонстрираме ние като испанци, че Испания е модерна демократична страна, Виждате, че в Испания има стремеж да се затвори една много трагична глава от историята на страната. Моля ви да ми дадете само още няколко секунди. Вярвам, че днес всички демократи трябва да отдадат дължимото на жертвите на гражданската война в Испания, на техните е, деца и внуци, наследници, моля за уважение към всички тях. Демокрацията е една за всички, а парламента е дом на демокрацията. Грация. E е, adesso Non è un dibattito. E adesso... Днес, е, сега преминаваме към гласуването. Ситуацията, е, положението на лицата ЛГБТ и в Уганда, е, параграф 4, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме целия текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюция на 5 групи за Египет, 14 параграф. Кой е за? Против? въздържали се, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16, две части. Първа част за. Против. Въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. Параграф 16 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение е едно в две части. Първа част за. Против въздържали се. Проверка, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част за. Против, въздържали се, отхвърля се. И изменение едно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме цялата резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към предложения нов наказателен кодекс на Индонезия.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 Приема се четвърта част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 1, параграф 9, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 са против, въздържали се, приема се. Изменение 2, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада Омържи финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без поразумение. Е, едно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Омържи, заповядайте. Включете си микрофона, ако обичате. Не функционира. Използвайте микрофона на своя колега. Благодаря, господин председател. В съответствие с член 193 на правилника искам да помоля като председател на водещата комисия да бъде върнат този текст в комисията. Гласуваме предложението на колегата Омържи. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Въпросът се връща на водещата комисия за започване на междуинституционални преговори. Възражение за частично разрушаване на хром триоксид. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Последици от фалита на групата Томас Кук, изменение 8, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Думата ли поискахте? Заповядайте. Един въпрос във връзка с процедурата. В 18.2 има една грешка в списъка, предоставена от НП. Трябва да се сложи знак плюс отново казвам процедурен въпрос. Параграф 10. За. Против. Въздържали се. Приема се изменение. Едно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Отвърля се изменение 2. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Гласувайте. Край. Отхвърля се параграф 14 в две части. Първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 18 в 6 части. Първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част. Гласувайте. Край. Четвърта част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Гласувайте. Край. Отхвърля се шеста част. Гласувайте. Край. Приема се. Съображение J, правоначален текст. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За. Против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият текст за, против, въздържали се, приема се. в... Предложение за резолюция, положение с оповестяването на информация за корпоративен данък. Моля, гласувайте. Край. Приема се. турската военна операция в северо-источна Сирия, последствията от нея, параграф 2, изменение 3, за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 1, за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Параграф 3. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Параграф 4, изменение 4 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 14. Гласувайте. Край.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 Отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 10. 2 части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 18, по именно гласуване, моля гласувайте. Край. Приема се осмо изменение, по именно гласуване, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 10 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 20. 11 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Гласуваме целият текст за, против, въздържали се, приема се. Издирвателни и спасителни операции в Средземно море. Предложение за резолюция е каре. Гласуваме резолюцията като цяло за, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюция на групата Идентичност и демокрация. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласува се резолюцията на ЕНП в цял, в цял вид за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение за резолюция на Комисията за граждански свободи, правосъди и вътрешни работи, параграф 1 41 изменение. По именно гласуване гласувайте. Край. Отхвърля се. 42 Д. По именно гласуване. Край. Отхвърля се. Изменение 17. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. и изменение 43D. По именно гласуване. Край на гласуването. Отвърля се изменение 18 за. Против, въздържали се, отвърля се. 44 59 по именно гласуване. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 60D. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 19-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45D. именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 47 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 21D, 47D, 61D по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 29-то изменение. По именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 по именно гласуване. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 49. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 22 изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 62 по именно гласуване. Край. Отхвърля се. 77 изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край. Приема се. 63D. Гласувайте. Край. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край. Отхвърля се. 53D, първа част, гласувайте. Край. Отхвърля се. Втора част. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 51 Д. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 24 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66. Първа част. Гласувайте. Край. Приема се втора част. Гласувайте. Край. Приема се. И изменение 52. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 53D. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 67. По именно гласуване. Гласувайте. Край. Приема се. 79. За против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно, първа част. Гласувайте. Край. Приема се втора част. Гласувайте. Край. Приема се. Трета част. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Четвърта част. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 54. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 68. Гласувайте. Край. Приема се. Измерение 69 в 3 части. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Гласувайте. Край. Приема се трета част. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 70. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 71. Гласувайте. Край. Приема се 72. Гласувайте. Отхвърля се изменение 55D. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 56. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се параграф 15, 26D, 57D. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за против, въздържали се. Моля, вдигайте ръка, но нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се първоначален текст в две части. Първата част пада, втората част пада. Преминаваме към 58D. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пада първоначалния текст в две части. Измерение 30. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 7 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 31 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. изменение 30, 10D, 33D. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34D. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение М. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. Моля гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13D, 37D. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38D. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 76. За, против, въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 Д. За против, въздържали се, отхвърля се 39, моля гласувайте. 39. Гласувайте, моля. Отхвърля се 16D, 40D. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Гласуваме цялата е, резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към следващия текст. Господин Лопес Агилар, заповядайте. Благодаря, господин председател. Взимам думата само за минутка, за да кажа, че в ден, в който отбелязваме трагичната смърт на 39 човешки същества. Е, смърт настъпила поради дейността на трафиканти, на мафиотски групировки. Е, продължаваме да ставаме свидетели и на много други смъртни случаи в морето и в пустинята Сахара за два гласа разлика не успяхме да изкажем своята солидарност с загиващите. Смятам, че трябва да има механизъм за спасяване в морето. Пасямо. Преминаваме към откриването на преговори за присъединяване с Северна Македония, и Албания. Предложение на 7 групи, изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 1 Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Гласувайте. Отхвърля се изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дзум, думата поиска колегата Здеховски. Благодаря, колега кратко устно изменение. Казва се следното. Подчертава се ролята най-вече на френския президент Емануел Макрон за блокирането на започването на преговорите за разширяване и унищожителното въздействие върху доверието в Европейския съюз. Благодаря.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 Изменението не може да бъде гласуване параграф 2, изменение 16, край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 12. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се изменение 5 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 10. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 15 по именно гласуване. Край. Приема се. 8 Д. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение А. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Б. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се съображение и изменение 10. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Приятен път. Благодаря ви за съдействието. Ще направим пауза от няколко минути. Jó napot kívánok! I would like gently to ask those members of the parliament who are leaving to leave. Ще помоля всички, които нямат намерение да участват в обясненията на вода, да напуснат залата, за да можем да чуем колегите, които са пуснали заявка за обяснение на вода. И така, започваме с обясненията на вота. Първо ще чуем изказвания във връзка с фалита на компания Томас Кук. Господин Хауърд от групата на социалисти и демократия, първият оратор. Благодаря, госпожо председател фалита на Томас Кук е, взе е, поминъка на много хора е, и се отрази и на клиентите на туристите в цяла Европа, които се оказа, че не са защитени надлежно от законодателството. Томас Кук е най- големият е, туристически оператор в е, Великобритания. Повече от 500 от местата е, в, на работещите и в летищата са застрашени. Би трябвало да се предприемат необходимите мерки, за да предотвратим подобни събития и последствията върху хората, които губят работата си в бъдеще. Това се посочва категорично в резолюцията. Държавният секретар на Обединеното кралство, трябва, е, отговарящ за тези въпроси, трябва да предприеме мерките, които е, ще защитат надлежно хората, загубили работата си. Господин Палмър от групата на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател е, статута на компанията Томас Кук е свързан естествено с организирането на много туристически е, пътувания из цяла Европа. Е, има филиали и фирми свързани с е, компанията. Естествено, една голяма част от е, е, организациите, институциите, е, включително и нашия парламент в Страсбург, работи с Томас Кук преди фалита. Трябва да предприемем необходимото, за да защитим работните места на хората, които са засегнати от фалита. 6000 пътници в Европа, както и много от работещите в Томас Кук и свързаните с него агенции ще пострадат. Благодаря. Ние сериозни парламентаристи ли сме? Ние гласувахме резолюция за фалита на Томас Кук, също и операцията на Турция, но нека да кажа, че съм очуден от това, че е, ние гласувахме определени резолюции, ние всички проблеми ли разрешихме, за да се занимаваме с проблемите на другите? Е, Европейския парламент отделя толкова време, за да получава другите народи. Толкова ли сме сигурни, че е, не сме виновни за това, което обвиняваме другите? Ние се месим във вътрешните работи на други страни, по този начин само засилваме напрежението. Това става още по- тежко, когато става дума за държавите членки. Ние се месим в Полша, например, и искаме да, да управляваме на тях. Да, искаме ние да управляваме вътрешните им работи. Всичко се случва все едно, че ние нямаме друга работа аз имам чувството, че участвам на някакъв, в някакъв фиктивен съд, а вместо в дебат на парламент. Господин Палчак има думата. Благодаря, госпожо председател. Пра, прави сте. Трябва да не губим надежда, но трябва, разбира се, да защитиме под потребителите и пътниците. Тук имаше и един трансграничен фактор, който трябваше да бъде взем от, взет предвид. И пътниците, и потребителите като цяло, и тру, работещите в агенцията бяха засегнати от банкрута на това на тази агенция. Но не виждам защо лявата част на пленарна зала иска непременно комисията да се, да не, да се намери и говорят а, за бонусите, които получават ръководителите. Това няма нищо общо с това, което обсъждаме в момента. аз не виждам какво общо има обществеността с това подобна позиция на равноправие не е добре дошла в този случай. Благодаря. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Поясяване на корпоративния данък за някои повесяване на информация чрез корпоративна страна на някои предприятия и клона публично докладване по държави. Първият колега, който ще обясни своят вод е госпожа Скот Като. Благодаря ви. Още през 2015 години беше прията първо да решение за оповесяване на публична информация от страна на банките. Те тогава в, в, в, се разкръщяха, че ще им се че ще се сринат финансово, но това така и не се случи. Очевидно е, че мотоциклните компании се разпротивяват, но държавите членки на Европейския съюз не бива да сподават на техният натиск. Утре же съвет съвета ще разглежда задължението за оповест... оповестяване на публична информация във всич... държава по държава, всяка държава. Очевидно, че позицията на Германия се променя, което е достойно за похвала. За съжаление, Бринато Касо вероятно няма да е част от тази система. Трябва да се гарантира справедливо докладване на корпоративния дак от страна на националните компании. Ако иска Европейския съюз да се бори за справедливост, трябва да се започне с равнопоставеност между големите корпорации и МСП, които които не могат да се конкурират с тях, защото не извършват данъчни измами. Много ви благодаря. Думата има господин Поспешил. Děkuji pěkně, paní předsedající. Jako zpravodaj tohoto... Благодаря. Като докладчик по това досие се радвам, че Парламентът потвърждава становището, че данъчната прозрачност е много важна за борбата срещу данъчните измами. Основен момент обаче е позицията в съвета, в който някои държави членки блокират придвижването напред на досието. Финландското председателство се опитва да осигури напредък. Надявам се то да успее. Така че нещата зависят от съвета. Обсъжда се правното основание, но това е технически въпрос. Благодаря. Преминаваме към следващия, следващата точка турската интервенция в Сирия. Господин Йорон. Демокрацията. Скъпи колеги, благодаря ви. Агресията на Турция в Северна Сирия е нарушение на хуманитарното и международното право. Странно и неразбираемо, че Турция не беше възпряна да избива кюрдите, които бяха наши съюзници в борбата срещу Даеш. В момента отново даваме възможност да, не да бъдем заплашени от Даеш. Е, Европ, Европейският е, съюз е, наложи санкции на Русия по време на украинската криза. Защо не налагаме санкции на Турция? Трябва да, да действаме веднага и да престанеме да финансираме дей, дейности в Турция, включително и а, по плана за задържане на мигрантите. Същ, същ, същевременно трябва да се разгърне един многонационален план, който да включи и сирийското правителство. Това е единствения начин за разрешаване на кризата. А сега давам думата госпожа Бруна. Мадам ла президент, мерси. Уважаема госпожо председател, благодаря ви на 9 октомври. Турската армия на нападна Сирия и в частност курските сили, които се бояха срещу Даеш. Бяха осъществени нарушавания на човешки е, права и голяма част от джихадистите успяха да изпягат. Като тези, тази инвазия беше осъдена и от гражданското общество, и от международната общност. След тази агресия и, факт, и въпреки факта, че Анкара шантажира Европейския съюз с мигрантите, е, съюзът може да сложи край на процес присъединяване присъединяване на Турция към Европейския съюз, което не принадлежи нито културно, нито политически към нашия съюз, но това не се случи. Искането ни беше отворено от 700 от 570 депутати от ляво до дясно, включително и тези от Онмарш в Франция. Благодаря ви. Благодаря ви. Гумати Бомбар. Бомбар от Гуа. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, резолюцията относно дейно военните действия на Турция в север на Сирия е в правилна посока, защото осъждаме тур... дейността на Турция. В резолюцията се казва, че суверенитета и цяло териториалната цялност на Сирия трябва да бъдат запазени, както да бъдат защитени всички малцинства в страната. Подкрепям. Но трябваше да отидем по-далече и да осъдиме убийството на Рим Караф и да поискаме разгръщането на сини каски, за да могат да бъдат защитени защитени кюрдите и да бъде гарантирано правото им на е, самоопределение в рамките на сирийската държава. Кюрдите са узабравени от всички. Благодаря. А сега господин Поспиш. paní předsedající já jsem podpořil toto usnesení jasně. Благодаря. Аз подкрепих тази резолюция. Смятам, че не е правилно те Турция атакува кюрдското младсинство в Сирия. Това показва, че Турция не отговаря на европейските стандарти, не се и доближава до тях, а напротив отдалечава се. Това няколко пъти сме го обсъждали тук в парламента. Членството в Европейския съюз е под въпрос. Турция е страна членка на НАТО, но дали тя наистина е наш съюзник и дали действа в унисон с политиката на НАТО. Господин Холбърт. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за възможно най-строгото осъждане на турският е, президент Ердоган и решението му да навлезе в, северна северната част на Сирия. Факта, че Ердоган и Путин сключиха тази жалка сделка в северна Сирия и а, е, мекушавите протести на Доналд Трумп а, е, подписаха а, тъжна присъда за жителите на Сирия, в частност на Кюрдистан Тръмп предаде по гротескен начин съюзниците си от, кюр, от кюрските сили. И се радвам, че Европейския съюз подкрепя малцинствата, които са изложени пред най-голям риск в момента. Турция е повече от всякога е ненадежден партньор и е очевидно, че 28-те държави членки на Европейския, включително Великобритания, трябва да се изкажат с един единствен силен глас в областта на външната политика всеки път, когато можем да го оставим. Благодаря ви. Господин Дмитрий Захарадил от ЕКР. Пани председайци, Samozřejmě. Е, е, Благодаря, господин председател. Ясно е, че навлизането на Турция в северна Сирия трябва да бъде осъдено. Направихме го нееднократно, но мисля, че нещо липсва в нашата дейст, в наша... нашия подход. Нещата в крайна сметка не са нито бели, нито черни. Не можем да се не, не можем от друга страна да, да подкрепиме е, една, една държава за сметка на, на друга. Не, нека не забравяме, че е, в момента на влизането на Турция в Сирия е нещо, което е не, недопустимо, но също времено нека не нека бъдем по-обективни. Е, това е характерно все пак за а, една световна сила. Американските сили, обаче, американските войски не трябва да бъдат международния жандарм, така както смята господин Тръмп. Е, крайно време е Европейския съюз да заеме мястото си, но Европейския съюз и държавите членки не са поели своята отговорност, както в миналото, така не го правят и в момента. Благодаря. Сега давам думата на следващият оратор по доклада за издирване и спасяване в Средиземно море, госпожа Шойдро. За отделени слова, важена пани председайци. Благодаря. Не подкрепих тази резолюция и не подкрепих доста от измененията – Хубаво е, че тази резолюция не мина, въпреки че само с няколко гласа, но въпреки това. Обедена съм, че не бива да се подкрепя бизнеса с бежанците, а тъкмо за това става дума. Разбирам, че неправителствените организации имат добри намерения. Не бива хора да умират в Средиземно море, но най-напред трябва да осигурим хората да не напускат, да не бягат от домовете си. Трябва да осигурим добри условия в беженските лагери при криза. Така че е, те след кризата, хората в лагерите след кризата да се върнат по домовете си. Тези хора имат нужда от международна защита. И тази защита трябва да им се даде по законен начин. Мисля, че трябва да въведем че въвеждането на разпределителния механизъм за бежанците не е добра идея. И се радвам, в крайна сметка, че резолюцията не мина. Господин Палмер. Благодаря, госпожо председател. не можахме да приемем резолюцията само с два гласа и това беше срам за Европейския парламент. Сложна ли е темата? Да. Трябва ли да намерим някакво решение да се справим с трафикантите на хора, да ги поведем под съдебна отговорност? Да, разбира се. Но нормално с това темата е доста проста, поне според мен. Защото тук в крайна сметка става въпрос за това дали подкрепиме идеята да спасяваме деца, които се давят в открито море, родители, семейства с деца, които са поели по най-опасния път от пълно отчаяние, бягайки от преследвания и от война войната. Така че искам моите господаватели да са уверени, че аз гласувах за спасяването в Средиземно море, за подвеждането под съдебна отговорност на трафикантите и за това да не се под, определят като престъпници хората, които спасяват. Това са водещи принципи на човешкото достоинство. Благодаря ви. Думата има господин Бродински от името на ЕКР. Bardzo dziękuję. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. С голямо задоволство отбелязах, че моят глас това е до успешен край това гласуване, резолюцията, подготвена от господин Лопес Агилар, беше отхвърлена. Да, темата ам, предизвиква много емоции и имахме дори емоционален шантаж и може би някой ще помисли, че днеска се случи нещо лошо. Не, напротив, дами и господа, ние отхвърлихме една резолюция, която насърчава хората десетки хиляди души, които търсят по-добър живот, да отидат и да се хвърлят в ръцете на престъпниците. Неправителствените организации са в конкуренция с престъпните мрежи. Като бивш министър на вътрешните работи, на вътрешните работи знам отлично, че в момента става дума на търговия с хора, които, откъдето почалбите са повече, отколкото трафика с оръжие. Господин Захрадил. Против тази резолюция. Благодаря. Аз гласувах против тази резолюция и се радвам, че тя бе отхвърлена. Нека открито да кажа, това беше затворена улица. Не може да се преборим с трафикантите на хора, не може да се преборим с тези, които злоупотребяват с скръпта и нещетата на хората по този начин. Не може да подкрепяме неправителствени организации, представени от Карола Ракете, например, която се опитва да спасява бежанци, нарушавайки морското право и международни спогодби. Тя трябва да си получи заслуженето. Трябва да помогнем на страните, от които идват бежанците. Трябва да стабилизираме положението там и да намалим бежанския поток. Благодаря. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Отваряне на преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Госпожа Шойдрова ще обясни своя. Я бих хотела висветлить, proč jsem подпушила. Благодаря. Искам да обясна защо подкрепих резолюцията на Европейският парламент която критикува ем, поведението на Франция, Дания и Нидерландия, които блокираха е, откриването на преговорите за присъединяване с Северна Македония и Албания. Разбира се, тези преговори ще да бъдат дълги, неясни, трудни, но при всички случаи те трябваше да бъдат започнати, за да се даде европейска перспектива на тези държави. Неодавна Северна Македония е, постигна договореност с Гърция относно името на а, държавата. Това трябваше да бъде отчетено. А, същевременно Европейският съюз не трябва да губи гублянието си в на Балканския полуостров, защото утре Сърбия ще се присъедини към азиатският блок. Така Госпожа Йовева има думата от Риню. Ще ви обясня защо гласувах в подкрепа на резолюцията за започване на преговори за членство. Поради действията на една държава членка се поставя под въпрос бъдещето на цял един регион. Не мога да приема позицията на Франция, не само защото моята страна, Словения и а, Република Северна Македония бяха част от а, една и съща държава, бивша Югославия, но и майка ми идва от Северна Македония и знам какво е усещането да ти обещано нещо от годино, да направиш всичко, което си иска от теб и в крайна сметка да не получиш нищо. Започване на преговорите за присъединяване ще бъде просто сигнал, че Северна Македония и Албания са поели по верния път. Така че двете държави са наясно, че ги чака още много, че ги чакат още много усилия всички имат нужда от тези държави, трябва да поддържат реформите, всички го знаем. Но пак подчертавам, дали започването на преговори по себе си представляват а, заплаха за Европейския съюз, разбира се, че не. Благодаря ви, думата има господин Буджински от ЕКР. Благодаря. Госпожо председател, по време на обсъждането на тази тема вчера председателя на парламента на Северна Македония присъстваше. Чухме доста арогантни изказвания, които а, изразяваха презрението на ръководителите на големите европейски страни спрямо по-малките. И това ми напомня а, а, това, което на времето е правил Наполеон Бонапарт и тук си мисля и за френският а, президент. Ако той знаеше какво представляват какво представлява този славянски народ, нямаше е, да действа по този начин. Е, забравя си какво е казал е, Чърчил за славянските народи. Днес дъчаните, французите и нидерландците искат да превърнат Балканите в барутен погреб, който да избухне в ръцете на Судитска Арабия. А сега давам думата на последния оратор, господин Протото резолюция. Благодаря. Аз гласувах за тази резолюция, тъй като идвам от тази част на Европа. Ние се присъединихме към Европейския съюз само около преди 15 на години и нямаме право да осуетяваме желанието на други страни да се присъединят, ако те искат. Въпреки това искам да подчертая, трябва да разберем защо някои от нашите съседи са по-резервирани да се присъединят към Европейския съюз. Много вярно е да се каже, че някой от нашия опит не се отразява в Европейския съюз. И тук имам предвид Унгария или Полша. Трябва да помолим за повече разбиране към нашите съседи. Взаимното разбиране би помогнало да преодолеем повече пречки по взаимното ни сближаване. Благодаря Правим почивка до 3 часа. Заседанието е закрито. Добър ден, колеги. Добър заседанието. Протоколите от вчерашното заседание и приятите текстове са на лице. Има ли коментари? Няма, значи протоколите се считат за приети. Предстои точка, която се казва въпрос с искане за устен отговор към комисията във връзка с номинирането на изпълнителен директор на Ебо Фаркас като главен изпълнителен директор на организацията АФМЕ. Преди да започнем дебата, искам да ви информирам, че може да използвате както стандартната система за регистрация, така и новата електронна система за регистрация на искания за въпроси с синя карта или е, за участие в процедурата на спонтанните изказвания. Призвавам ви да го направите още сега, в случай, че имате такова искане за изказване. Не чакайте до края на дебата, макар че може да го направите и след края на дебата. Може да използвате и двете системи. Давам думата на господин Танк, автор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че обяснихте и процедурата за спонтанните изказвания. Неодавна беше оповестено, че Адам Фаркас, изпълнителен директор на ЕБО, ще стане главен изпълнителен директор на организацията АФМЕ. Удивително, поразително, как може е, ръководителя на тази организация да стане част от основната лобистка организация в този сектор. Европейския банков орган отговаря за прилагането на ключови стандарти за финансовия сектор. Той е надзорен орган, изключително важен, е, изключително важен е не на последно място по отношение на лобистката дейност. Да не говорим, че ЕБО изготвя мерки и насоки. Може да си представите колко се удивих, когато разбрах, че господин Фаркас ще стане директор на АФМЕ. АФМЕ е една лобистка организация. Тя има достъп до ръководители на доста високи постове. Съответно, АФМЕ може да оказва ключово влияние върху приемането на ключово законодателство – трябва да се отбележи освен това, че се създава впечатлението, благодарение на подобни стъпки, че ако си приятелски настроен към една организация, в крайна сметка ще те възнаградят с едно добро платено работно място, добре платено работно място. Така че това отваря вратите за така наречената политика на кариерни въртележки. Знаете, че има разпоредба, която казва, че Европейските институции не могат да наемат персонал в рамките на една година след като е изтекал предишния им мандат. Искам да попитам, можем ли да приемем, че Фаркъс ще стои в кулата на Афме и ще води разговори с бившата организация, в която е работил основния му събеседник? По този начин се подкопават легитимните интереси на институциите. Нима добрия надзор не е основната дейност на Европейския банков орган. Тази така наречена политика на кариерни въртележки е такава, че имаме всички основания да блокираме подобно назначение, всъщност член 60 става излишен благодарение на подобни стъпки. И кой ще иска да ни вярва? Много хора са ядосани. От името на европейските граждани искам да попитам следното. Смятате ли, че това, което прави господин Фаркас, отговаря на високите етични стандарти на европейските институции. Смятате ли, че той трябва да остане на своя пост до края на януари? Ще окажете ли натиск върху ЕБО да промени своята позиция и съответно да блокира преместването на господин Фаркас? И какво ще направите, за да насърчите спазването на нашите етични стандарти и съответно да се гарантира, че няма да се следват подобни стъпки, които определяме като използване на кариерната въртележка от страна на други хора. Господин Мимица. Благодаря, госпожо председател. Европейският банков орган е обвързан от правилника за държавните служители и е, трябва да го спазва. Е, този правилник въжи за длъжностните лица във всички европейски институции и агенциите към тях. Е, през 2013 е, година направихме реформа на е, правната уредба за държавните служители и длъжностните лица в институциите. Е, има определени ограничения за заемане на е, постове след е, като си бил на длъжност в европейски институции. И това се отнася естествено и за господин Фаркас. Комисията не е представена в управителния съвет на ЕБО, но може да се намеси в дискусиите. Комисията желае да наложи един колкото е възможно по-стриктен подход по отношение на господин Фаркас и планираното му назначаване в Асоциацията за финансовите пазари. Е, след като напусне ЕБО, е господин Фаркас трябва да спазва е, правилата по отношение на длъжностните лица и по-нататъчните им работни места. По същия начин, както и всички други длъжностни лица, и господин Фаркас е подчинен на правилата които ограничават е, възможностите за работа за определени периоди. Той е, не може да работи в. Е, е, свързани с работата на ЕБО е, институции, тъй като е, ще има възможност по някакъв начин да влияе, ще има достъп до някои от решенията и данните, съхранявани в ЕБО органът на назначаването би трябвало да има предвид и финансовия регламент. Единствено по искане на председателя могат да се предоставят възможности за достъп до системата на ЕБО. Като имаме предвид ограниченията, управителният съвет на ЕБО господин Фаркас не може да участва в управителни органи и ръководство на организации, свързани с ресора на ЕБО за минимум от 28 месеца след напускането на заеманата от него длъжност той не може да е, бъде назначаван е, на подобна длъжност е, в продължение на 18 месеца след напускането му. Негова отговорност е да спазва наложените ограничения, които въжат за всички длъжностни лица. Благодаря. От името на социалисти и демократи ще говори господин Фернандес. Две минути. Благодаря, госпожо председател. През последните няколко години беше трудно да се има доверие в институциите. Всички сондажи показват, че гражданите имат все по-малко доверие в демократичните институции. И тази загуба на доверие се използва от популистите и националистите, за да подкопават не само европейския проект, но и основните принципи на либералната демокрация. Новината, че изпълнителният директор на Европейския банков орган ще бъде назначен в, една от, в един от най-големите европейски логистки, лобистки организации – подхранва чувството за липса на независимост в институциите. Идеята, че политиците и служителите не обслужват интересите на унези, които са ги изпратили. Комисията, защитавайки система, при която е, лица, работещи с е, колеги, които ще напуснат определен орган, са най-подходящите, които да дават оценка дали има конфликт за интерес при напускане на организация, е не може да се приеме нееднозначно всъщност ние имаме ли независим орган, който да дава оценка на подобни случаи, при това в зависимост от всеки конкретен случай, защото онези, които напускат публични органи, за да постъпят в лобистки организации, не могат да бъдат независими в своите преценки. Трябва да помислим за преразглеждане на правилата от името на групата на зелените, колегата Каре, госпожо председател, както беше казал моя колега, конфликта между частни обществени интереси не може да продължава, защото това изчерпва доверието на гражданите в институциите. Във Франция е, Макрон е работил в банката Ротшилд Министър-председателя е бил лобист за ядрената група Рева. Казват ни, че всичко това е нормално и няма нищо общо с подаръците, които се правят на унези, които е, имат късмет. Бившият, бивш председател на Европейската комисия, господин Барозо, постъпи на работа в Голдман Сакс. В конкретния случай ние обсъждаме служител, който е осъществявал надзор над финансовия орган, постъпва на работа в Асоциацията на финансовите пазари, чиято задача е да спъва всички нови регу... регулации. Става дума за господин Фаркас от февруари 2020 година. Той ще стане изпълнителен директор на Асоциата на финансовите пазари. Някои въпроси бяха зададени, някои условия бяха поставени забравна в продължение на 18 месеца да работят по теми пряко свързани с предишната работа. Но кой вярва на това? И кой може да контролира? И и колко хора, които разполагат с поверителни документи, кой ще им попречи да ги използват? Тази ситуация е скандална. Ето защо Правилата трябва да бъдат по-строги, за да запазим етичния характер на институциите и да възстановим доверието на гражданите. Не бива да допускаме никакво съмнение в конфликт на интереси. Има нужда да се определят много по-дълги преходни периоди между две между два поста, когато има потенциален конфликт на интереси. Това трябва да въжи за всички агенции, всички институции и да се прави оценка в зависимост от конкретния случай. И има нужда от независим орган, който да отговаря за етиката и да следи за спазването на общите правила. Но освен това, уважаеми колеги, можем да предприемем от наше име правила, за да не допускаме подобни скандални практики. И както постъпихме по отношение на Монсантос, би трябвало да забраним на господин Фаркас да има достъп до парламента, за да се сложи край на тази въртяща се врата. Благодаря господин Луис Девеса за две минути. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че провеждаме този дебат днес в пленарна зала, макар че това едва ли е най-удачното време и едва ли е най-удачният ден за този дебат. Много колеги вече си тръгнаха след като проведохме гласуването. Но така или иначе приветствам факта, че в залата има граждани, които могат да ни чуят. Искам да ги поздравя с добре дошли. Дебата всъщност е много важен. Моите колеги Танки Фернандес вече представиха проблема. Те са и авторите. Искам да благодаря и на колегата Карем от Зелените. Без съмнение става дума за конфликт на интереси. Господин Мимица много добре знаем какво казва поговорката. Жената на Цезар трябва не само да е непорочна и честна, но и трябва да създава впечатление за такава. В случая става дума за господин Фаркас. Казахте, че той не може да дава информация и да предоставя консултантски е, услуги или съвети и това съответно решава проблема. Аз обаче не съм съгласен. Как може да се правят проверки за това какво ще се случи? Всеки от нас може да седне на една маса с някое лице и съответно да води всякакви разговори. Кой ще проверява какво точно прави господин Фаркас? Аз призовавам за по-строги правила. Освен това, съществуващите правила трябва да се прилагат по-строго. Необходимо е да има минимален срок за, запла... за забрана за заемане на такъв пост от 12 месеца. Благодаря господин Танк отново. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за неговия отговор. Е, не сме убедени от това, което чухме. Вие споменахте условията, е, свързани с е, преместването на господин Фаркас. Те просто не са адекватни. Вие споменахте за това, че може да се забрани на Фаркас да продължава професионалните контакти с ЕБО. Но тук говорим вече е, е, за частния, е, личния контекст, не толкова за професионалната дейност на господин Фаркас. Той би могъл в крайна сметка на базата на работата, която е извършила през последните три години, да осъществява известна помощ и да благоприятства определени контакти и дейности на асоциацията, към която желая да се присъедини. Господин Фаркас всъщност не би трябвало при никакви положения да заема тази длъжност, защото няма начин да се осъществява контрол, както каза и колегата Фернандес. На Кой ще проверява, е, в крайна сметка, е, до каква степен той може да ползва информацията, с която разполага и я използва в интерес на организацията, за която смята да работи в бъдеще? Абсолютно компрометиращ е този факт. Е, е, ЕБО се финансира от парите на дънокопаците, така че е, действията в този конкретен случай на институциите и на ЕБО, най-вече на управителният му орган, са неприемливи. Е, трябва да имате предвид, че става дума за една е, въртяща се врата е, е, на институциите, която наблюдаваме от доста време. Е, споменат без случая с господин Баросо, аз ще спомена и случая с Нели Круз, е, бившия комисар. Всички тези случаи, както и конкретния случай с господин Фаркас, просто компрометират институциите и разрушават доверието в тях. Благодаря ви. Получихме едно искане за спонтанно изказване. Господин Ваер има думата. Благодаря, госпожо председател. Когато виш служител от институт, институция за банков надзор, док, още докато е на работа, а, бива назначен на, на висша лобистка длъжност и има подозрение, че той е бил купен. Без друго има липса на доверие и период от ня... преходен период от само няколко седмици очевидно недостатъчен. И освен това нямаме никаква представа кога са започнали преговорите. Дали когато все още е изпълнявал своите обязаности и повлияло ли е това върху неговата работа. Аз мисля, че би било напълно легитимно да се определи достатъчно дълъг преходен период, за да не се създава впечатление за нередност. Това е необходимо за доверието. Но ако не смятате, че има нужда от удължаване на преходния период, не смятате ли, че има нужда от реформи? Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на комисаря Мимица. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, много ви благодаря за този важен дебат по този въпрос с искане за устен отговор. Комисията смята, че нейните високи морални стандарти трябва да се прилагат безупречно в ЕБО и в всички агенции. Това става най-добре чрез създаването на хармонизирана нормативна рамка. Естествено, нашата комисия, както и бъдещата комисия, която скоро ще започне своята работа, ще вземат предвид днешния дебат в парламента. Сигурен съм, че ще се направи преглед на етичните разпоредби, свързани с наемането на персонал на европейските институции. Според съществуващата нормативна рамка, борда на директорите на ЕБО трябва да приложи съответната юридическа рамка, като се позове и на регламента за самото създаване на ЕБО. Борда на директорите на ЕБО трябва да приложи на практика съответните ограничения и би трябвало да провери всъщност какви точно са те. Благодаря. Дебата приключи, казва председателката. Протоколите от днешното заседание ще бъдат подложени на одобрение от страна на парламента в началото на следващата сесия. Ако няма възражение, ще предам решенията и резолюциите, прияти по време на тази сесия на съответните отговорни лица. Настоящата парламентарна сесия приключи, заседанието също. Благодаря на всички.